Благодаря. Видях а, причини за приемането на изводите от съвета. Три месеца има парламента за приемане на своето виждане, отношение, което ще, който срок започва да тече утре.